господин Карера все още обект на разследване. Как можем да изпълним желанието на мнозинството тук? Да дадем освобождаване от отговорност или поне да отправим положителен сигнал за ЕАЗО? Аз си отбелязах вашите думи, госпожо председател и господин Сервама също. Мисля, че можем да поработим върху въпроса тази седмица, за да може до 10 септември да сме подготвили почвата за общи изменения. Много благодаря. Аз бих ви посъветвала да не се разменят реплики между политическите групи, защото сигналът ще бъде погрешен. За мен би било проблем да освободим директора от отговорност. С това приключихме по точка 8. По точка 9 разни ще кажа, че тази седмица в четвъртък от 9 до 9.30 ще имаме съвместно заседание с Либе по темата Apple. Аз няма да присъствам. Срещата беше договорена без моето знание. Ще става дума за ЕПА и съответното устройство на ЕПА на 6 септември 9 часа и на 10 септември Страсбург от 7 до 20.30. С една единствена точка в дневния ред с което приключваме заседанието за днес. Благодаря ви. Добре. нещо ли? каза ли тази? Няма такава дума, нещо друго е казала. Тя е сравнително тежка баварка за тази. Фа Айнбарт може да е казала. А, кога? Споразумяхме се Файнбарун, ако се, ако се чува за споразумение. А, Файнбарун. Да. Vereinbart, най-вероятно е казвам. Да, точно така. Зих Айнеген и Зих Vereinbaren са, са синоним. Ауч ми стана Да. Ти кога дойде е, Станимири? Моля? Ти кога дойде? Вчера или тази сутрин? Вчера. Гестър. Гестър, е но не с директния. Е така че. Да. ми закрихме. Закрихме бърза процедура. Право Гресле. Право Гресле. Право Гресле. Право ли? Аз се обичам. Винаги е ферлас в разнея. Ти какво можеш си тук с тия предложения да в понеделник? Каква е тази а, не, не, не, не, не, просто те питам, когато идеш, защото не те не, видях, ма може би... Така сте предложили, мен изобщо не съм А, не, не, и мен, и мен не съм ми предлагали. Аз просто питам дали тази сутрин дойде или вчера, защото не те видях вчера на България Ер. Не, аз не бях в България, а аз Острия. А, е а, аз ги видях как закъсняват. Да. Те. А, а, в нашия самолет беше ужасно. Е, значи аз преброих, половината пътници бяха деца. Е, да, да, това са кошмарните Много от които свободни електрони. Спортисти, е, а, спортисти нямаше. Имаше, имаше хора, които се връщаха с миниатюрните си деца от България тук. Да, и а, аз успях в последния момент да си сменя мястото от 24-ти ред, последния до прозореца, на 6-ти ред до пътеката, викам I'm the champion. И се оказа, че седя до една негърка, която беше точно толкова дебела, колкото могат да станат само негърките. Да, да. И им разполагах с една трета от своята седалка. се исках да се гръмна. Просто. И някакви мънички момиченца, пълзящички. Ай, ай, ай, е, ужасно. Сега ти видя Австрия, защото те не казаха, че причината е гизеслихи Руецайт. Аха. Gesetzliche Руецайт. Руецайт. И полета закъснява, защото те имат задължителна пауза. А, а, ама според... Е, чакай сега се разберем. Това е Проблема е, е именно в техния телевизор. Да, те да, трябва да. да си осигурят... Е, Въпросът е дали няма да кажеш, че това се дължи на лоша метеорологична обстановка от предния ден и затова нали се стигна... А, а не, не. Разбираш ли, така ще носим отговорност. Ами не знам, аз те съветвам много внимателно да прочетеш регламента, ако не си го вече. Регламент, директивата съм е чел там. Газет се керуват сайт, си е тяхна отговорност. Това е 12 е страници. Да, да, да, прочел съм го, но при метеорологични условия не са длъжни. Точно така, при форс-мажор. Въпросът е това...